Колеги, започваме нашата работа. Седма точка в дневния ред е представенето на дейността на агенциите в областта на правосъдието и вътрешните работи Frontex, Европейската гранична и брегова охрана. Това е ежегодния доклад, който се представя. Вие знаете, че в рамките на предходния мандат Нашата комисия се занима и с граничната и брегова охрана, агенцията Frontex. Парламентът и по-конкретно комисия Либе се ангажира по време на предходния мандат да работи за баланса и хармонизирането на работата на всички, които са ангажирани в управлението и опазването на правата на човека. Същевременно институциите следват етапа на процедурата при работата с Frontex. Необходимо е да се отстранят някои недостатъци, на финалния документ, който ще влезе в сила края на тази година. Бих искала да дам думата на изпълнителния директор, господин Лежери. Нека му кажа добре дошъл. Той ще представи задачите на Frontex и основните заключения от оценката на уязвимите места, която беше публикувана неотдавна. Господин Леджери, заповядайте максимум 20 минути. Заповядайте. Thank you very much. Много ви благодаря, госпожо председател, почитаеми членове на Европейския парламент. Първо бих искал да ви поздравя с вашето преизбиране. Бих искал също така да изразя своята благодарност за възможността, която ми се дава да представя дейността на Фронтекс, Европейската гранична и брегова охрана. Разбира се, аз ще направя тази оценка, но ако ми позволите, искам да кажа и няколко думи за това какво прави агенцията по настоящем като част от своя мандат. Ще ви дам и някои идеи за подготовката на новия мандат, който влиза в сила към края на годината. Предполагам, че ще трябва да започна с тъй нареченото ДНК на агенцията. Някои сигурно се питат, защо ни трябва Frontex, защо ни трябва тази Европейска гранична и брегова охрана или ЕГБО. Отговорът е прост. Ние имаме пространството на сигурност, правосъдие и свобода, Шенгенската зона, следователно искаме сигурност по външните си граници – и нашата дейност е насочена към проблеми като незаконната миграция, но не само. Трансграничната престъпност също е нещо, с което се борим и по-дългосрочно бихме искали да разработим хармонизирани технологии и капацитет. 750 милиона законни пътници, които влизат и излизат от тази територия, също трябва да бъдат обхванати. Миналият път говорих на съвместно заседание на Либе Бучи Конт. Това беше през месец април. И тогава го казах, сега ще повторя, като се имат предвид нарастващия брой задачи на агенцията, то е ясно защо директора трябва да докладва пред парламента. Това е част от отчетността. Нека ви дам някои данни за стратегическата ни дейност, включително и оценката на уязвимите места. Ще говорим за дейностите по изграждане на капацитет, също така те са текущи, ще говорим и за подготовката на бъдещия мандат. Стратегическата работа на агенцията може да бъде резюмирана, като кажем, че имаме техническо и оперативно управление на границите. Документът беше оповестен тази година въз основа на приноса и на европейските институции. Разбира се, парламентът беше много важен, що се отнася до политическата рамка на стратегията за интегрирано управление на границите. Не става дума само за задълженията на агенцията, обаче – това е и общата рамка и за националните органи, които също допринасят за управлението на границите, включително и бреговата охрана. Има още един стратегически слой оценката на уязвимостта, която споменахте, госпожо председател. Започнахме работа за първи път през 2017 година, възоснова на предходния регламент, вляза в сила 2016 година. Сега се прави систематична оценка от страна на агенцията на капацитета на ЕГБО на всички агенции. Сега предстои третия цикъл за оценка – Мога да сравня това с профилактични здравни прегледи. Ние се опираме на данни от държавите членки, националните органи. Също така имаме съгласувана методика и правим преглед на показатели. Искаме да знаем какъв е капацитета на място, за да се изпълни Шенгенския граничен кодекс – Искаме да сме сигурни, че управлението на границите е добре осигурено като ресурс и също така е достатъчно гъвкаво, за да може да се справи с неотложни заплахи. На 1 юни, както е обичайно, Европейският парламент чу доклада на агенцията. Той е представен на институциите – този доклад съдържаше основните заключения. Като членове на парламента, разбира се, вие може да си направите собствени заключения, но мисля, че е много важно да се отбележи, че съзаконодателят трябва да знае как се изпълнява законодателството или понякога как не се изпълнява достатъчно добре – скоро предстои втори доклад. Той обикновено се представя през първата седмица на месец октомври и разбира се парламентът също ще го получи. Мога да кажа в обобщение, че и има предизвикателства при систематичните проверки по границата. Те си остават особено при задължителната проверка в съответните бази данни. Имам предвид съвпаденията с Шенгенската информационна система. Тук не става дума само за проверка на граждани извън Европейския съюз. Както знаете, всеки, който влиза или излиза от Шенгенската зона, трябва да бъде проверен в Шенгенската информационна система или ШИС – европейските граждани също. Същевременно имаме недостиг на персонал при граничния контрол в целия Европейски съюз. Някои национални звена не могат да си осигурят достатъчно служители по различни причини. Но сега имаме над 5000 души липсващ персонал – това, както може да си представите, е проблем. Според държавите членки, прегледът, който правим, съдържа и чувствителна информация, но същевременно ние трябва да сме прозрачни и да докладваме пред европейските институции и като имаме предвид това, което се очаква при влизането в сила на новия регламент, то аз ще кажа, че съм готов да разговарям с вашата комисия, за да знаем как в бъдеще може да има повече прозрачност и отчетност, без да се нарушават отношенията с националните органи, които са отношения на доверие. Също така бих искал да спомена някои текущи операции по изграждането на капацитет. Членовете, които познават агенцията, сигурно са осведомени, но сега имаме между 1300 и 1500 служители, които са изпратени от агенцията на място в Гърция, в Италия, в Испания. Имаме и текуща операция в Албания, както и някои дейности по различните летища и въздушни граници. Извършваме и постоянно наблюдение 24 часа 7 дни в седмицата. Ние подсилихме нашите възможности за извършване на надзор и наблюдение, за да знаем какво се случва по външните граници на шенгенското пространство. Правим и анализ на риска. Мога да ви дам пример с сътрудничество от преди няколко месеца заедно с ЕАЗО и Европол – Искахме да дадем отговор на въпроса за вторичните движения. Както знаете, това е сериозен проблем, що се отнася до идеята за добро функциониране на шенгенското пространство. Както казах, ние сме изпратили напълно разработен екип и в Албания, съгласно споразумение, договорено от комисията от името на ЕС – ратифицирано и одобрено от Европейския парламент. Целта на тази мисия на границата по суша между Албания и Гърция, но от албанска страна е да се допринесе за контрола и ограничаването на незаконните миграционни потоци и борбата с трансграничната престъпност. Идеята е да има и повече европейско сътрудничество – Страните от Западните Балкани, както знаете, са включени в стратегията с Западни Балкани. Нашите гранични служители имат също така роля при увеличаване на сигурността и превенцията на организираната престъпност, както и на тероризма – ние подкрепяме държавите членки, и допринасяме за добре функциониращи външни граници, за да може външната граница да бъде наистина филтър при заплахите за сигурността. Те трябва да бъдат разпознати. Голямото постижение на Европейския съюз е, че сега имаме един по-обхватен подход, по-малка фрагментация. През последните години агенцията наистина доразви своите дейности по подсилване на границата. Увеличи сътрудничеството също така с Европол, но и националните правоприлагащи органи, полицията, митническите власти, сътрудничеството с Евроюст и мисиите на CSDP или ОПСО. Що се отнася до споделянето на лични данни, то ние много често сме наистина окото и ухото на правоприлагането, но споделяме информацията с Европол и с националните органи, които извършват собствени разследвания – Работим в сътрудничество и с други агенции, като тази за морската безопасност, агенцията по рибарство. От 2016 година насам имаме някои общи задачи, като развиване на брегова охрана на европейско ниво. Борим се и срещу екологичните престъпления, незаконния риболов – и също така операции по търсене и спасяване, нещо, което знам, че е важно за парламента. Разработването на нашия морски капацитет направи възможно тези операции по издирване и спасяване, както и тяхната координация – Понякога говорим за мащабни такива операции, като например в Гърция и понякога в Испания. Знам, че на 2 3 октомври има специално заседание за операциите по издирване и спасяване. Аз вече уведомих вашата комисия, че тогава имаме извънредно заседание на управителния съвет. Но разбира се, ние ще се включим с писмени материали, като с удоволствие аз също бих се включил по някакъв начин. Ще видим обаче как това може да се организира пак ви казвам, на 2 и 3 октомври вече имаме това стратегическо заседание. Няколко думи за дейностите по връщанията. Това е част от управлението на незаконната миграция. От 2016 година насам нашия мандат се разшири – ние трябва да подкрепяме националните органи. Държавите членки са тези, които вземат решения по връщанията. Ние не можем да взимаме такива решения, но помагаме при превозването на връщаните лица чрез чартърни или редовни полети. 2019 година сме върнали около 10 000 такива лица към страни извън Европейския съюз. Разработваме сътрудничество с националните органи и в тази област. След като се отхвърли молбата за обежище или за международна закрила, би трябвало органите да могат да изпълнят решенията за връщане. Съгласно новия регламент, ние участваме и по системата за вход-изход в сътрудничество с Еолиза по границите, като разработваме Европейското централно звено по ETIAS. Така стигам до бъдещето и новия ни мандат. Очевидно е, че се очаква да се направи радикална промяна в агенцията. Работата започна още преди няколко години – трябва да си дадем сметка обаче, че ние започваме работа в една съвсем нова област в Европейския съюз. Не е съществувала такава агенция до сега, защото за първи път ще имаме служители на Европейския съюз и на агенцията, които са въоръжени, които имат собствена униформа. Давате си сметка какво означава това? Разбира се, ще ви осведомя и за бъдещите тенденции. Основното, което виждам в този нов регламент е мащаба. Мащаба на допълнителни ресурси, като бюджет, като служители, като човешки ресурс. Ето защо ние като агенция трябва да сме сигурни, че това, което постигнем, отговаря на очакванията на държавите членки и националните органи. Това е въпрос и на отчетност. Ние трябва да направим така, че обществеността да е убедена, че използваме по предназначение парите на дънакоплаците. Освен това имаме постоянен корпус от около 10 000 различни категории. Ще има категории първа, втора и трета. Третата категория, това е постоянния корпус и трябва да сме сигурни, че това е единен европейски корпус. Ние трябва също така да разкрием офиси за връзка, които да се занимават с логистиката и управлението на ресурсите на място. При около 10 000 служители, е ясно, че ще трябва да има някакъв вид децентрализирано управление, за да има оперативна гъвкавост. Също така ще имаме по-активен анализ на риска с по-голям акцент върху превенцията. Важно е да можем да участваме по-ефикасно, да реагираме, да предотвратим евентуалните кризи. Като казвам криза, имам предвид не само миграционните потоци, но и някои явления като трансграничната престъпност или хибридни заплахи. Що се отнася до изпълнението, ние започнахме с вътрешни промени. Предложихме да развием стратегическа рамка – като рамка на нашата оперативна концепция. Идеята е простичка. Сега имаме стратегията за интегрирано управление на границите, която се основава на три стълба. Всеки един от тези стълб съответно е стратегическа цел на агенцията. Цел едно намаляване на рисковете по външните граници, възоснова на събирането на повече информация – и по-добра осведоменост. И сега, и в бъдеще. Цел номер две – сигурни, безопасни и функциониращи външни граници на ЕС. Това включва наблюдение на границите, но и функционирането на граничните пунктове. Както казах, не става дума само за незаконна миграция, а и за стотиците хиляди законни пътници. И цел номер 3 запазване на капацитета на ЕГБО. Защото, както казах, сега не ни достигат 5000 служители. Необходимо е да има по-стандартен подход с нови технологии, така че човешкият ресурс да се използва там, където наистина е необходим, а технологиите там, където ще са по-ефикасни. Необходима е и оперативна съвместимост. Също така разработваме каталог на услугите. Основната идея е да обясним какво точно можем да предоставим на държавите членки. Знаете, че те носят основната отговорност, но управлението на границите е споделена отговорност между тях и Европейския съюз. И ние сме оперативното крило на Европейския съюз в този случай. Държавите членки, и националните органи трябва да знаят какво могат да поискат от агенцията. Трябва ни и повече гъвкавост. Нещо друго, което скоро ще обсъдим с вас, е единия програмен документ. Тези три стратегически цели ще залегнат в единия програмен документ. Ние сме съгласували съвместна пътна карта с комисията – възоснова на новия регламент и учредяването на постоянния корпус. Също така имаме материали за набиране на кандидати. Кампанията ще започне много скоро. Имаме и работни характеристики. По отношение на националните органи и участници, ние сме организирали пет регионални конференции от края на август до началото на септември за обмен на оперативна информация, за да се знае какви са оперативните очаквания и да обясня как работим заедно. Защото, и това вече е моето заключение, Frontex е агенция, но ние не бива да забравяме, че Европейската гранична и брегова охрана е едно по-голямо семейство, в което участват всички национални органи. И за това трябва да съвместяваме своите мисии и ресурси. Приключвам до тук. Готов съм за въпроси. Благодаря, господин Лиджери. Сега един пръв кръг от въпроси. Ще дам думата на представителите на различни другите политически групи. Ще отговорите на въпроса и след това ще а, дадем възможност за втори кръг въпроси. Господин Ленерс от името на НП. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин Леджери, за вашето представене. Знаете, че НП счита, че ефективната охрана на границите е от огромно значение за да има наистина свободно предвижване в рамките на пространството Шенген и на целия Европейски съюз. Вашата агенция е, е от основно значение за упражняване на граничният контрол. Така че Приветстваме новият мандат, с който разполагате, както и допълнителния личен състав и съоръжения, с които разполагат. Споменахте приложението на законодателството и изпълнението на задачите. Много е важно Европейският парламент да бъде информиран за начина по който се извършва а, тази дейност. Споменахте и пътната карта. Сега, миналата година напра... направихме преглед на ШИСа и решихме и е, взехме решение относно допълнителния достъп за Агенцията за брегова охрана и целият и новия мандат, как се развиха нещата между времето и трето, ефективният граничен контрол не трябва да става за сметка на основните права. През август, помните, по АРД им бе излъчено едно предаване, в което състав на Фронтекс бе е, обвинен в това, че злоб не се отнася правомерно с мигрантите. Бихме искали да знаеме докъде сме. Благодаря от името на социалистите и демократите, госпожа Зипел. Благодаря, госпожин, господин Легари. Ако трябва да сме честни, гледайки дневния ред, малко се очудих. Тук сега в повода се казваше преглед на а, уязвимите оценка на уязвимостта на Фронтекс. Знам, че беше написано безпратено писмо. Какво е, означава това? Това означава, че днеска не мога да не влеза в е, е, подробности по този документ или а, мога и ако не мога, а, защо този, това заседание не е при затворени врати? Много ви моля, кажете какво означава този а, документ, документ, който е конфиденциален, свързан с уязвимостта. Сега казвате, че трябва да трябва да се извършат проверки на всеки, който прекусява нашите граници. Ние винаги ние винаги сме казвали, че трябва много да се внимава. В крайна сметка хората понякога да прекусяват границите, за да отидат на пазар или да отидат на плаш в края на седмицата. Смятате ли, че а, трябва да се извършва преглед или проверка на всеко лице, което прекрачва границата и какво ще ни донесе това? А, казахте а, също така Споменахте също така и за връщанията към три страни. Можете ли да ни кажете е, към кои страни, в кои страни са били върнати мигранти или трети страни? И е, ваши, вашите служители винаги ли са въоръжени във всеки един момент? За какви оръжия става дума? Колкото за операцията, операциите по из, издирване и спасение, е, много неправителствени организации имат проблеми с това да е, могат да е, заведат мигранти в пристанища, къде които са сигурни. Можете ли да кажете нещо и за това? Много често чуваме, че не може да се намери достатъчно квалифициран персонал за отделните е, разкрити работни места. Раз... Вие сплъсквате ли се с този проблем и по какъв начин могат държавите членки да ви помогнат? Гос... От името на Риню, госпожа Ентвелт. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин Лежери. Два въпроса. Първо операциите по издирване и спасяване. Колегата Ленар спомена този проблем в а, а, медиите се, се споменава много а, често, че не няма споделяне на информация, свързана с, плавателни съдове, които изпитват проблеми или имат нужда от помощ. Ако дали, примерно, операция София ви предава данни, а вие предавате ли ги на други агенции или за други операции? Има ли споделяне на информация? И второ, колегите вече споменаха че операциите, които провеждате, не трябва да бъдат за сметка на основните права и като цяло трябва да се спазва законодателството и по-специално разпоредбите, свързани с прозрачност. Някои неправителствени организации искат достъп до информации, до данни. А, вие е, отказвате ли им този достъп е, под претекст, е, че сте право че, не, че те не са правоприлагащ право орган и не могат да получат тази информация. Смятате ли, че правилата за прозрачност не трябва да се прилагат в вашата агенция или не в същия вид? И още нещо. Господин Ленард спомена служител на Фронтекс, който бе обвинен в турмоз или изтезание на мигрант. Спомням си, че и в Унгария имаше подобен случай. Какви са мерките, които вземате, за да предотвратите подобни деяния? Благодаря. От името на зелените, госпожа Стрик благодаря за това, че ни представихте дейностите на Фронтекс. В правилата за външните граници а, означават също достъп а, до а, информация и прилагане на еднакви правила. Неодавна участвах в а, заседание на съвета на Европа по този въпрос и а, разбираме, че на много места в а, шенгенското про, а, пространство някои лица биват рефулирани, понякога дори с, с наследствие. Знам, че Понякога Фронтекс работи в сътрудничество с, с граничните власти, като например хрватските власти, които дори поняк... признават, че понякога има действия на насилие. Но очудвам се, че, че няма никакво проследяване и никакво послед, по, по, по-нататъчно наблюдение над развитието на събитията. Това ме кара да си задавам въпроси върху наблюдението и надзора. За, по, как, по какъв начин успявате да установите, че правилата се от, прилагат стриктно за всички от тези, които търсят убежище на външните граници? Какво ще направите също така? Как може да подсигурите независим мониторинг на дейностите и как ще се е, ще се извършва отчетност? По какъв начин ще установяваме, че имаме нужда от допълнителен мониторинг или лица, които извършват е, наблюдения и проверки е, всяка следваща година? Много ви моля да се държите стрикно към думата. Сега ви предлагам да отговорите на първият кръг въпроси. Господин Лиджер, имате думата. Благодаря госпожо председател. Ще се опитам а, да, от, да групирам тези въпроси. Няколко въпроса засегнаха основните права. Без споменато пред телевизионно предаване и обвинения за насилие от страна на служители на агенците. Е, първо искам да ви кажа това, което беше излъчено през първата седмица на август, беше всъщност е, информация на основа на 400 различни дейности и процедури, които бяха предоставени от агенцията. Така че ние спазваме е, правилата за прозрачност и достъпа до е, публични документи, които са притежание на нашите агенция. В документите ние посочваме че разполагаме с информация и включително и цитираме неправителствени организации относно упражнение на насилие или а, малтретиране на а, мигранти. Тук бе споменат а, Харватия, Унгария. 1300 са служителите ни на, на терена по границите, 8 от тях в Унгария, които работят с унгарски унгарската е, гранична охрана на територия от 300 км. Е, така че потъпване на основни права или други проблеми. са споменати в, в момента върват и процедури, свързани с нарушения, но при всички случаи не агенцията е тази, която взима решения, а и не можем да се произнесем, тъй като в момента тези процедури са в ход. Но, повтарям, имаме 8 души в Унгария. В Харватия нямаме личен състав, нито от хърватска страна, нито от страната на Босна, от към границата от към Босна. От време на време имаме а, проверки, извър... извършени по а, въздух, но при, те, при тези проверки за сега не е установено да има нарушаване или малтрет на правилата или малтретиране. Това не значи, че не, не, това не е възможно и не се е случвало, но нямаме такива данни. А, колкото до а, докладите и отчетите, свързани с основните права, ние сме дълбоко загрижени за основните права, инак нямаше да ги споменаваме и да наблягаме на тях в нашите доклади и отчети. В възможността да, да за достъп до нашите документи е още едно доказателство, че широката общественост може да бъде информиране и е, прилагаме правилата на прозрачност, колкото до а, плавателните сулове и корабите в а, Средиземно море. А, отказахме да предоставяме е, информация до август 2017 година. Защо? Защото имаше в е, тази информация се съдържаше е, чувствителна информация, свързана с правоприлагането по силата на международното морско право. През 2018 година бяха бях, бяха намерени стотици тонове наркотици на плавателни съдове. Има различни видове трафик в Средиземно море, така че различни са правилата, които е, управляват е, разкриването на информация с, в зависимост от е, различните дейности. Не казвам, че информацията не трябва да бъде е, раз, разкрита и разпространена, но трябва да имаме специален правен режим, когато става дума за а, разкриване на данни. Този специален режим се отнася по-специално за различните дейности, свързани с правоприлагането, независимо дали е на брега или в открито море или по море. Европейският омбудсман одобри начина по който действаме. Не мога да навлизам в повече подробности сега. Що се отнася до набирането на, на кадри или а, 40-те наблюдатели от а, на основните права. Влезахме в връзка с Агенцията за основни права и ще работиме по пилотен проекта, за да можем да изработиме нещо като трудови характеристики на тези лица и ще работиме и с други европейски агенции, като Европол, ЕАЗО, Ею Лиза и ФРА. Защото тези агенции разполагат с а, задълбочен опит и познания в тази област. Ние можем да се получим от тях. А, трябва разбира се, да се спазват основните права, но това трябва да става по един много професионален начин. В, в, говорихме за 40 наблюдатели и също така начина по който се управлява бюджета. Трябва да кажа, че бюджета се увеличи 11 пъти, откакто аз управлявам тази аген... агенцията, така че това означава, че трябва да има много по-професионално управление на цялата дейност но това също е свързано с обхвата на новият ни мандат. Що се отнася до разкриването на данни и специфичните режими, да, много важен въпрос, свързан с паролите и така нататък. Доклада, както казах, не е публичен, не, не може да бъде е, оповестен, тъй като в него се съдържа доста чувствителна информация, която би, му, би могла да стане обект на а, е, злоупотреба в а, е, рамките на национални действия или дискусии или така нататък и би могла също така да бъде използвана от а, а, престъпни лица. Мога да повторя това, което казах и миналата година, и сега. Спомена се заседание при закрити врата. Това се случи миналата година, случи се и преди две години. Казах, че съм готов да обсъдя с комисията Ливе как бихме могли да спазваме редовното си задължение да се отчитаме пред парламента и да се постигне баланс между потребността ви да знаете, моето задължение да се отчета пред вас и как от друга страна да защитим а, чувствителна информация. Има правна рамка за това и с удоволствие ще се възползвам от това с вашата комисия в бъдеще, за да може дискусията да почива евентуално върху бъдещия доклад, който ще излезе през октомври и да имаме съвместна дискусия по този доклад и по доклада от юни след изборите, когато парламентът не работеше заради лятната пауза и изборите. И така, изпълнението на новия бъдещ мандат и създаването на постоянен състав. Пътната карта бе разпространена сред управителния съвет, държавите членки – Не мога сега на място да кажа, ще я споделя тази пътна карта, тъй като тя не е моя собственост, но не виждам проблем, няма нищо поверително. Тя е много техническа и това е просто списъка с задачи, които трябва да се изпълнят. Такива са графиците, това е поискал законодателя от нас и така ще извършваме мониторинг. То оказва посоката, в която се движим, но и всъщност показва че все, какво всеки има да прави. Три основни действащи лица агенцията с нейни задачи, Европейската комисия има свои задачи, държавите членки също. Не виждам проблем, но трябва да се обърна към другите страни, които са изготвили тази пътна карта. Що се отнася до набирането на европейски правоохранителни кадри. Сега тръгваме по нов път. Нов път за Съюза. Защо казвам, че е нов и непознат? Защото на практика не се е използвал, т.е. практиката за управление на човешки ресурси. Но не е чисто непознат, що се отнася до основните стандарти. Знаем какви са те, те са в държавите членки и трябва да искаме максим... да бъдем максимално взискателни, подобно на държавите членки. Да има съответни тестове, психологически тестове. Не мога да отговоря какъв вид въоръжение ще се ползва, тъй като това трябва да се анализира но ще мога да се отчета за това пред вас по-нататък. За географския баланс. Благодаря на парламента за това, че подкрепи една идея на Европейската комисия за диференцирано заплащане, за да се смекчи риска от дисбаланс, географски дисбаланс. За съжаление, съветът отхвърли тази идея и ще докладвам на управителния съвет, на комисията и пред парламента, ако имам проблем с този географски баланс. Sí, pues, Благодаря. Много ви благодарим за тези обширни обяснения. Сега преминаваме към втория кръг въпроси. Много е дълъг списък с желаящи, така че ще ви помоля да се придържате към дадената ви една минута. Ако не, ще ви прекъсвам. Заповядайте. Господин Радев. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, бих искал да благодаря на господин Леджери за представянето на доклада за дейността на Фронтекс. За съжаление, трябва да признаем, че Европа все още не може да се справи с последствията от мигрантската криза – Тревожещи са и данните от последните няколко седмици за новото активизиране на балканския маршрут, а именно увеличение мигрантски натиск на гръцката граница. Само последната седмица на август на гръцкия остров Лесбус има данни, че са пристигнали над 600 нови души, идващи от Турция, предимно от афганистански происход. Много хора се притесняват, че кризата отново може да се повтори а Европа няма готовност да се справи с нови големи мигрантски вълни. В тази връзка е изключително важно бързото прилагане на новите засилени правомощия на Европейската агенция за гранична и брегова охрана, която продължава да играе централна роля за осигуряване на здрави външни граници, като например границата между България и Турция. Благодаря ви. Gracias. El señor Ruiz de Devesa tiene usted la palabra. Следващия колега. Muchas gracias, президента. Благодаря, госпожо председател. Господин Леджери, благодаря, че сте тук. Hi. Um, yeah, I just want, well, thank you for your presentation. Um, I just wanted to raise, uh, maybe you had time to, to answer the... Благодаря ви, може да остане въпрос да отговорите, но аз съм нов 2017 година казахте нещо, ще ви цитирам, трябва да се избегне подкрепата към а, трафиканти посредством европейски кораби, които вземат бежанци близо до либийските брегове. Така трафикантите а, качват а, пътуващите в а, лодки и кораби, които не говорят на никакви стандарти и просто чакат някой да дойде да им ги превози. Казвате ли, че не трябва да има неправителствени организации, които си сътрудничат с, в мисиите за, от спасително-издържателен характер и смятате ли, че либийските спасителни служби отговарят на съответните изисквания? You, uh, uh Благодаря. Уважаеми господин изпълнителен директор, благодаря ви за тази възможност. Имах възможност да дойда във Варшава, да посетя агенцията. Имам два въпроса и се надявам на конкретен отговор. Първо за тези 10 000 и щатния състав, броя на служителите. Но периода беше 2027 година и въпросът ми е, може ли да стане по-рано това, 2024 година, това е една година, която бе спомената от госпожа фон дер Лайен, когато излезе със своята реч тук в парламента. След това, нещо, което ще повторя, белгийските медии казаха, че служители на Frontex отказват да подадат информация от дронове и самолети на Frontex на неправителствени организации и техните кораби. Знаем много добре, че има конвенция на ОНЕ за морско право. Затова питам по каква причина Frontex не предава тази информация на кораби, които са близо. Мисля, че това нарушава не само морското право, но и европейските ценности. Много ви моля, времето спазвайте, госпожата. Sorry, I didn't hear you calling my name. Извинете, не си чух името. Всъщност не отговорихте на въпроса, който ви бе зададен за изтласкването на хърватската граница, защото това е факт. Факт е, че има насилствено изтласкване и се потъпват права на човека. Хрватският президент го призна. И вие да отговорите на въпроса с колегата и нещо едва ли не да кажете, че нямате достатъчно ресурси, 8 човека, в Унгария сте имали ли нещо такова? Ако е въпрос на ресурси, какво имате предвид? След това казахте, че има снимки от въздуха, но вашите самолети нищо не са видели. Трябва да ви кажа, че много не ми се вярва. Имате десетки хиляди хора, които ясно заявяват, че правата им са били потъпкани на тази граница. Какво сте направили, за да бъдат чути този хора, ако има, има ли процедура за подаване на оплакване и жалби, ако нямате достатъчно ресурси, защо не сте казали? Трябва да ви кажа, че започвам да подозирам тези ваши думи, имайки предвид доказателства. След това израелските военни и техните дронове. Може ли да ни дадете информация за това, какво се случва? там. Мога също да посоча, че не всички получиха в началото време за изказване, за което също съжалявам. Uh, Благодаря. Благодаря, господин Леджери, за вашето представяне. Няма много време, така че минавам направо. Нещо, част от нещата бяха споменати от преждоговоривши. Имаше едно ваше интервю, където критикувате неправителствените организации, които се занимават с спасителни здравателни операции в Средиземно море. И в, в в един момент ясно казахте, че част от тези НПО са пряко свързани с трафиканти. Това е становище, което звучи странно. Все още ли сте на това становище и какви доказателства имате пред, да представите пред нашата комисия за това си твърдение? Ich auf Deutsch. Ich versuche es... Благодаря. Ще говоря немски. И ще се опитам да се включа в рамките на една минута наистина. Що се отнася до сигурността всички тук разбираме, че сигурността трябва да бъде опазвана. Но ако погледнем малкия брой кораби на Frontex, се питам какво ще е въздействието върху сигурността, както и други дейности, като е, незаконен внос на дрога и така нататък. Имате ли някакви данни от последните няколко месеца? Изобщо какво може да кажете по въпроса, когато някой кораб има нужда от помощ, а не му се оказва такава, ще поизлезете ли с конкретни данни? Ако няма да излезете, защо няма да ги публикувате? За основните права, да, знам, че имате процедура за набиране на хора, но как ще гарантирате независимост? И също така трябва да се направи разграничение между нормалната и основната процедура. Добре. Вече нямате думата. Благодаря ви. Господин Маги. Добре. Thank you very much. Благодаря. Както споменахте по-рано, Frontex си сътрудничи с доста държави по изпълнението на полети за връщане към трети страни, включая където се отхвърля защита. Има известно безпокойство за случващото се с държави като Унгария, където търсещите обежище биват отхвърлени не по това, което искат или твърдят, а поради национално законодателство автоматично се смятат за недопустими техните искове. Това се случва вече в държави, където има и деца, и млади семейства, които трябва или да се върнат към Сърбия или да се качат на полет на Фронтекс и да ги върнат обратно. Какви са механизмите на Фронтекс, така щото да не се изпълняват решения за връщане, които не отговарят на европейското законодателство и на международното такова. Благодаря, госпожо председател. Аз искам да говоря за същото. Тоест, източната полска граница Тераспол. Полския комисар за правата на човека, както и други организации, включително бежанци от Чечня, казват, че месеци наред хора биват връщани без възможност да кандидатстват за международна защита. Фронтекс анализирал ли е ситуацията? Според вас тя оправдана ли е и правно приемлива ли е? Направена ли е оценка за основните права? Благодаря. Gracias. La señora Вишневска tiene la palabra y con esto... Госпожа Вишневска и с това приключваме. Е, пани Преводничанца. Благодаря. Положително оценявам работата и дейността на Фронтекс. Зная, че работите под огромен натиск – човек трябва да изгради в себе си психологическите сили, за да може да преодолее случващото се всеки ден. Имаме пристигащи незаконни мигранти и Смятате ли, че трябва да се затегнат външните граници или смятате, че външните граници трябва да се разхлабят, така щото всеки да може да си пристигне там, където му хрумне? Искам да ви припомня, че трафикът на хора в Европейския съюз, както бе споменато, като обем на търговия, обем на средства се равнява на трафика на дрога. Uh, Благодаря. Само 36% от незаконните мигранти биват връщани в страните по происход. Къде отиват останалите? Може би попадат в капана на престъпността или са обект на експлоатация и злоупотреба. Преди няколко месеца регламента Frontex бе преразгледан, но не получихте подсилен мандат при връщанията. Затова искам да ви попитам какво мислите, какво очаквате, за да може да се управляват връщанията, тъй като става дума и за защита на много хора, които стават обект на експлоатация от трафикантите. Господин Леджери, ще ви помоля в рамките на 6, максимум 7 минути да отговори. Uh, uh, Благодаря, госпожо председател. Нека да говоря малко по-конкретно за обмена на информация и спасително-издървателните операции. 2019 година агенцията е спасила 26 000 души в морето. 15 000 в зоната между Гърция и Турция 1500 е, Централно Средиземноморие, останалата част между Марокко и Испания. Когато нашите самолети прелитат, и с това отговарям на въпроса за промяната в Централното Средиземноморие, да, минус 80% по-малко са пристигащите в Централното Средиземноморие но ние подсилихме наблюдателните си операции, особено в Централното Средиземноморие и видяхме, че има кораби, е, които изплащат е, сигнал за помощ, също се отнася и за мигранти. Винаги споделяме информация с е, Координационния център за морски спасителни операции. Това отговаря на международното законодателство. Ние сме длъжни да споделяме информация с регионалния координационен център – не може пряко да споделяме с други кораби, НПО кораби или търговски кораби, защото Международното морско право ясно постановява, че трябва да има координиза... координация на спасителните операции, защото иначе а, ще бъдат изложени на риск много хора. Сега ще се отнася до това как да избегнем подкрепата за незаконни връщания или връщания, които не отговарят на основните права. Имаше и въпрос за сухопътна граница. Трябва да повторя. В Харватия нямаме хора, защото харватското правителство не ни иска там. Не защото аз нямам ресурси, Просто ясно трябва да кажа, че не мога да изпратя операция някъде държава членка, ако държавата членка не иска кадри или операция на своята територия. За връщането преди няколко месеца имаше едно връщане, при което имаше определени съмнения. Става дума за една бременна жена. Трябваше да бъде върната от Унгария към Афганистан. Това не е в нашия мандат, но говорихме с националните органи в Унгария и аз взех решение да не бъде върната тази жена. Това е факт. Не казвам, че това отговаря на мандата, може да не отговаря на мандата, но това бе моето възприятие, че подходящото действие беше да се спре това връщане и аз взех това решение. По отношение на тези 10 000 до 2024 година, служителите, за които става дума, знам, че госпожа Фондерлайн направи изявление, което после повтори и в комисията. До сега не съм имала възможност да работя с комисията, не мога да ви кажа нищо повече. Имаше въпрос и за въздушното наблюдение чрез е, самолети, които се управляват дистанционно и различни летателни устройства. Ние използвахме е, дронове. Това не са обаче военни дронове. Много е важно да се уточни. Става дума за сътрудничество между европейска компания и компания извън Европейския съюз, но в контекста на европейските обществени поръчки. Въпроса за патрулиране близо до Либия, доколко ще помогне или не, ще трябва да разгледаме това в контекста на 2017 година, както и вие направихте всъщност. Тогава имаше много голям брой загинали, много пристигащи. Това е 2017 година, подчертавам го. Тогава през лятото господин Минети от италианското правителство настоя НПО-тата да приемат кодекс за поведение, защото има операции по търсене и спасяване, които биха могли да застрашат човешкия живот. Освен това, се събират данни от страна на престъпните организации. Не казвам, че НПО са престъпници, но когато се установи, че на борда на кораба има професионални трафиканти и престъпници, е необходимо да се работи и с нашите служители, за да се отстранят тези, които се занимават с престъпна дейност. В крайна сметка жертвите са незаконните мигранти. Те са жертва на трафикантите, на най-различни престъпни организации. 2018 година ние арестувахме около 1000 трафиканти и каналджии. Това е под действията и развитието на правоприлагането, но времето ми се изчерпи. Съжалявам, че не отговорих на всички въпроси. Много ви благодаря. Радваме се, че проведохме първата размяна на мнения, но има два въпроса. На първо място колегата каза, че трябва да знаем колкото се може по-бързо каква ще е бъдещата пътна карта. И на второ място ние сме свикнали да работим с чувствителни документи. Имаме своите правила, за това в бъдеще ще ви помолим да предоставите и документите. Благодаря ви. Ако искате нещо да кажете много накратичко, имате една минута. Да, наистина има правила, които въжат за обмена на документи между агенцията и комисия Либе. Ние можем да използваме тези правила за следващото заседание, ако се използва по-чувствителна информация по оценката на уязвимостта. А за пътната карта ще направя проверка с комисията и ще ви осведомя. Това не е класифицирана информация. Доколкото знам, тази пътна карта може да бъде показана, но ще се консултирам с комисията. Много ви благодаря. И след една минута започваме следващата точка. Госпожо председател, извинете, ако позволите, аз също не получих отговор на своя въпрос. Писмено ще ви отговори, не се притеснявайте, трябва да минем нататък. Госпожо председател, Да, госпожо Интвелд. Нека да минем към следващата точка. Разбирам, но има важни въпроси, които не получиха отговор. Ние говорим за хора, които се давят в Средиземно море. И ръководителят на Фронтекс не ни даде ясен отговор по операциите за издирване и спасяване. Вие казвате, че законово сте задължен да споделяте информация само с координационния център, но какво ви пречи тази информация да я споделяте и с корабите, които са в тази зона? Вие не сте задължен да споделяте информацията единствено и само с координационния център. Говорим за човешки живот. Това се случва понякога при спешни случаи. Ние използваме системата VHF – и разпращаме информацията до всеки, който би могъл да се интересува. Но за да искаме ефикасна реакция, трябва да споделим информацията с органите от Координационния център. Те отговарят за операцията по издирване и спасяване. Също времено когато страните заявят, че има зона за спасяване и когато международни организации отчетат, че тази страна може да извършва операции по издирване и спасяване, ние не можем да не обърнем внимание на едно такова изявление. Но използваме УКВ, използваме радиочестоти, за да предадем тази информация на всеки, който би се интересувал. Най-сигурно е обаче да изпратим информацията към Координационния център, защото те разполагат с плавателни съдове. Те могат да координират. а ние можем също да предоставим ресурс. Освен това, ние обикновено поясняваме, че сме готови да работим и за координационния център, който отговаря. Това от Другата европейска страна обикновено е Италия или Малта. Извън микрофон се говори. Много ви моля, не съм ви дала думата, казва председателката. Можете да го кажете, когато излезете от залата. Ние споделяме информация за всички средиземноморски координационни центрове в региона. Това включва и този в Триполи. Аз бях уверен, че това отговаря на правната рамка. Освен това, има европейски фондове, които се използват за развитието на тези координационни центрове. Надявам се, че разбирате моята дилема когато видя кораб много близо до Либия, кораб, който може да бъде спасен от либийската охрана и никой друг не може да го спаси. Ние просто работим с всички координационни центрове, които могат да реагират. Ако има спешна ситуация, приоритетът е да се спаси човешкия живот. С това приключваме точката. Няма да продължим с въпросите, защото имаме много тежък дневен ред. Ако имате други въпроси, говорете с господин Лечери извън залата. Bien, estimados colegas, vamos a... Уважаеми колеги, нека да преминем нататък. Участие на Европейския съюз като наблюдател в групата държави срещу корупцията или Греко на съвета на Европа. Ще чуем комисията, която ще направи изложение. Както сигурно знаете, Европейският съюз току-що получи статут на наблюдател в групата държави срещу корупцията. Сътрудничеството между тази група и комисия Либе се оказа много полезно в миналото, особено по въпроси за върховенството на закона. Именно за това ние решихме да дадем положителна оценка на институционалното засилване на тези отношения. Искаме да научим от комисията какви са стъпките във връзка с новия статут и как ще се организира нашето участие като наблюдатели. Заповядайте. Много ви благодаря, госпожо председател. Благодаря на комисията, че включва толкова важен въпрос за участието на ЕС в Греко, групата държави срещу корупцията. Отдавна е на дневен ред този въпрос. Парламентът винаги изразява своята подкрепа за това да осъществим напредък в Греко. Съветът на Европа и Европейския съюз имат общи ценности, основани на правата на човека, върховенството на закона. Ние имаме меморандум за разбирателство още от 2007 година в тази област с Съвета на Европа. Но доста време групата Държави срещу корупцията си остана едно от звената в съвета на Европа, с които нямахме рамка за сътрудничество. Сега ние обсъждаме възможностите да работим заедно в областите от взаимен интерес. През пролета и, лятно, и началото на лятото тази година се случиха важни неща. Първо през месец март Главният секретар на Греко изпрати писмо до румънското председателство на съвета с предложение Европейския съюз да участва в работата на Греко като наблюдател. Това наистина внесе нова динамика. Председателството приветства идеята, комисията също. Като заявихме, че ще работим заедно с Греко и това ще добави стойност в области като борба, борбата с корупцията и върховенството на закона. През месец юни в съвета по правосъдие и вътрешен ред отбеляза че Европейският съюз ще участва като наблюдател в работата на Греко и прикани комисията да предприеме съответните стъпки. Е, господин Аврамополос и господин Тимерманс изпратиха писмо до председателя на Европейския парламент. Комисията изпрати официално искане до Съвета на Европа, за да получи статут на наблюдател в Греко. Също времено комисията прие предложение по позицията на ЕС. Всъщност, докато комисията може да изрази желание за участие на ЕС като наблюдател, самите държави в съвета на Европа трябва да одобрят искането на Европейската комисия – трябва да ви уведомя, вие сигурно го знаете вече, тъй като информацията излезе и в медиите, и към обществеността, че всичко това се увенча с успех. Съветът на Европа взе решение на 10 юли да приеме Европейския съюз като наблюдател в Греко. И накрая бързо в заключение, госпожо председател, три въпроса – първо, комисията смята, че това наше участие ще засили работата по върховенството на закона и борбата с корупцията. На второ място. Нека кажа какво означава статут на наблюдател. Европейския съюз ще получи покана да участва в заседанията на Греко без право на глас и без право да бъде оценяван от Греко. Европейският съюз няма да изразява и официални позиции по оценката на отделни страни. Накрая, нека подчертая, че е важно какво каза заместник председателя Тимерманс в своето съобщение към парламента и съвета на Европа, а именно фактът, че Европейския съюз е поискал такъв статут и този статут е одобрен, не означава, че няма да има и бъдещи развития по сътрудничеството между Греко и Европейския съюз. Много ви благодаря, госпожо председател. Sí, muchas gracias. Благодаря много госпожа Сипала. Но е Тито. Само за момент. No, ciertamente solo tenemos una. Благодаря. А, ако някой иска да вземе думата. Благодаря. Благодаря на... за представенето на колегата. Тази тема за нас а, е много важна. Това е борбата с корупцията. Присъединяването към Греко на този етап е само в ролята на наблюдатели, но това е важна стъпка в бъдеще трябва да станем част от тази група, а не само да сме наблюдители. Благодаря, госпожа Сипала, но имам няколко въпроса. Гледайки напред, когато станем пълноправен член, питам дали комисията възнамерява да разработи европейска стратегия за борба срещу корупцията, където се посочват нивото на, на заплахи, рисковете, е, сферата на превенцията, борбата с корупцията в средносрочен план. Също така искам да попитам дали комисията възнамерява да подсили своите действия за борба с корупцията на европейско ниво и дали е предвидено комисията отново да започне да публикува доклад за борба с корупцията. Знам, че Европейския семестър работи по тази тема, но е, може би е хубаво да има конкретен доклад за това. Това е много важно. И накрая още един въпрос. Що се отнася до мониторинга, ако може да извършва Европейската комисия за изпълнението на национално ниво на директивата ПИФ която говори за пасивна, директив, е, пасивна корупция, активна корупция и така нататък. Нещо, което би нарушило финансовите интереса на Съюза. Знаете, че на 6 юли 2019 година изтече срока за транспониране на тази директива. Смятате ли, че държавите членки са включили всички елементи, например дефиницията на служител от четвърти член на директивата. Да ни кажете, изпълнява ли се тази директива? Благодаря. Благодаря, госпожа Киничи, господин Роберт. Искам да се присъединя към въпросите на колегата Киничи. 23 юли с колегата излязахме с едно питане към Европейската комисия. Конкретно попитахме какво възнамерява Европейската комисия не само да участва като наблюдател в Греко, но какво възнамерява да направи, за да се пребори с корупцията в Европейския съюз. Присъединяването към Греко беше доста късно. 2014 година се пое такова задължение. връзката между организираната престъпност, мафиотски връзки. Ги има навсякъде из Европейския съюз и те трябва да ориентират действията на комисията в бъдеще, що се отнася до изкореняване на корупцията и организираната престъпност от мафиотски тип. Благодаря, господин Роберти, господин Ферер. Благодаря и аз искам да се присъединя към исканията, които бяха формулирани от моите колеги. Между другото, участието на Европейски съюз в Греко като наблюдател всъщност представлява голяма стъпка напред. Това бе едно желание на Европейския съюз когато говорихме за законодателната инициатива в борбата срещу организираната престъпност, аз бях докладчик по тази тема. Въпросът е отвъд участието като наблюдател в Греко. Участието означава това достъп до документи и дискусиите. Отвъд това, какви инструменти ще използва Европейския съюз? Какви действия, конкретни действия възнамерява да предприеме, за да се подобри борбата с корупцията в Европейския съюз? Благодаря. Gracias, señora Ферера. Госпожа Ферера, благодаря ви. Госпожа Добрев има думата. Ще говоря унгарски. Благодаря ви за тази възможност, госпожо председател. Борбата срещу корупцията е много важен аспект и въпрос – и, но най-важното, което трябва да знаем първоначално е къде има корупция и как се развива тя. Греко играе много важна роля за това. Да знаеме какви са изворите на корупция, за да можем да реагираме. В моята страна, Унгария, Правителството се опитва да скрива случаите с корупция. Информацията не се публикува. Еми, ясно е защо. Неодавна обаче имаше доклад на Европейската комисия, в което стана ясно, че унгарското правителство е едно от най-компромпираните в Европа. Просто корупция, за корупция не се говори, нищо не се публикува, включително и след изборите. Но ако няма, ако няма информация, нищо не можем да направим. Важното е информацията да бъде разпространена. Така че аз бих настояла всички отчети и доклади да бъдат публични, за да не се разрешава на държавите членки да крият неща това е право на всеки европейски гражданин да знае дали неговото правителство, е, в неговото правителство има корупция и какви мерки се взимат за това. Господин Чмеск, благодаря. Искам да задам един въпрос, който е малко така с по-голям обхват. Относно механизма за мониторинг и отчитане на върховенството на закона. Това, разбира се, е приоритет на комисията. Как комисията смята да се възползва от капацитета на Греко, от експертизата на Греко в рамките на своите приоритети, т.е. задълбочаване на върховенството на закона. Госпожа Стрик. Мой, моят въпрос така продължава говорящият въпрос. Греко не се занимава само с корупция, но като цяло с е, морални и аспекти. И как бихме могли а, да. А, какво бихме могли да направим, за да можем ние, включително и като политици, да а, бъдеме по. честни, по. праволинейни. Как може да използваме а, Греко по най-добър и въз... ефективен начин? Комисията ще отговори но много ви моля да говорите наистина много точно и прецизно, защото в противен случай ще ви бъдат зададени допълнителни <laughs> въпроси. Благодаря, госпожо председател. Ще се опитам. Ние споделяме вашата загриженост и казаното от много от е, депутатите относно борбата срещу корупцията и организираната а, е, престъпност като цяло, защото в крайна сметка корупцията много често е аспект на организираната престъпност или са много а, е, тясно свързани проблеми, а организираната престъпност е заплаха за Европейския съюз. А, организираната престъпност като че ли се раз, раз, раз, разраства и това е заплаха за економиката на държавите членки. Но, като цяло някои от въпросите трябва да, да получат отговор от по-висшестоящи в иерархията. А, а, комисията води политически дебат относно а, бъдещето, но ще отговоря на въпросите, на които мога да отговоря в момента. Първо относно а, публикуването на докладите на Греко. Комисията, знаете, че винаги наблюдава, на, настоява на прозрачност, но ние не винаги можем да имаме последната дума. Това е прерогатива на държавата и Греко е ще продължи или не да, предла... да прилага сегашните процедури, не знаем още. А, второ. В съобщението на комисията от юли там се съдържа много ясен компонент, а, свързващ борбата с корупцията с върховенството на закона. И ще се радваме да работиме по, мер, по мерките, стъпвайки на раз, експертизата, с която разполагаме. Що се отнася до Uno de los eh, colega... Един от uh, колегите може би иска да зададе въпрос, още веднъж втори въпрос или не. Искате ли да зададете повторно въпрос? Щом не, искам да благодаря на госпожа Сипала, която представляваше комисията и Ще очакваме по-точни отговори от е, иерархията на госпожа Сипала. С това приключваме и преминаваме към следващата точка от дневния ред. Tenemos un receso hasta las. Uh, не. пауза до 16 часа, за да можете малко да се разтъпчете. Ще започнем отново нашата работа. в 4. Bien, muchas gracias. Благодаря, скъпи колеги. Ще продължиме с следващата точка от дневния ред. Става дума за точка номер 9. Доклад на комисията относно съвместния преглед на прилагането на споразумението между Европейския съюз и САЩ за програмата за проследяване на финансирането на тероризма. ППФТ. Господин Лоран Мишел, директор на в Генерална дирекция Миграция и вътрешни работи, ще ни представи а, тази програма. Знаете, че бе създадена такава програма в рамките на финансовото министерство на САЩ малко, малко след атентатите на 11 ноември, за да се събират данни относно финансови транзакции, които служат за финансиране на терористични действия. И от 2016 година създадахме два, а, две зони за обработване на данни. Едната в Съединените щати, другата в Европейския съюз и за да можем да продължиме програмата за проследяване на финансирането на тероризма, стана ясно, че е необходимо споразумение между ЕСЕ и, Европей... и САЩ. В, в на, началото нямаше ам, съгласие от страна на Европейския пар, пар, парламент, затова имаше временно договаряне, а в, в последствие а, парламента при а, е, прие парламента, а, споразумението, което влезе в сила на, през август 2010 година. Господин Мишел ще ни представи а, програмата и след това ще отговори на въпросите на депутатите. Имате думата, господин Мишел. Благодаря, господин госпожо председател. За мен е удоволствие и чест да ви пред... да взема думата пред членовете на Европейската ком... Европейският парламент. Знам, че някои от членовете на комисията Либе познават много добре споразумението за проследяване финансирането на тероризма, но нека да кажа няколко думи за съдържанието и функционирането му. Е, ППФТ означава програма за проследяване на финансирането на тероризма, която се управлява от Министерство на финансите на САЩ като целта е да се изди, издирват финансовите операции, които има за цел финансиране на тероризма. Споразумението между Европейския съюз и САЩ създава специални предпазни клаузи при прехвърляне на данни между двете страни. Европейския съюз и държавите членки могат да се възползват от тази програма, като се възползват от данните, когато има достатъчно съмнения, оправдани са за терористична дейност. Съединените щати ни изпращат месечни искания за данни. След валидиране на искането от Европол, съответният провайдер прехвърля данните в базата данни на ППФТ, която не е достъпна на Министерството като цяло могат да се извършват само а, е, лични персонални а, данни на единични случаи, когато има достатъчно съмнение за терористична дейност. като имаме наблюдатели от страна на Министерството на финансите и на Европейският съюз, които наблюдават всяко търсене в базата данни и може да се проследяват он, онлайн и наживо търсенето в данните и да се възпрат всякакви търсения, които не са пряко, пряко свързани с съответните дейности. Има различни правила, свързани с сигурността на данните, достъпа до данни и така нататък. По този начин можем да сме сигурни, че личните данни на гражданите на Европейския съюз се разследват и обработват по начин, отговарящ на правилата. Както казахте, това споразумение влезе в сила през 2010 година за 35 месеца пре... бе направен а, преглед а, в Хага от страна на Европол в Европол, Европол и след това през февруари в Вашингтон в Министерството на финансите тези, тези, тези прегледи и преразглеждане бяха извършени съвместно от двете страни, но доклада е публикуван от името на комисията. Аз участвах в този преглед заедно с колегата и представители на държавите членки. В доклада се отбелязва, че е, за резултатите са, е, за, дев, са задоволителни и че наистина извлечените данни са свързани с е, тероризъм. Програмата предоставя необходимата информация относно планирането и финансирането на е, терористичните де дейности. В е, доклада са включени няколко примера, които показва стоеността на ППФТ за междунар... в международните усилия за борба с е, информацията тероризма, като а, и по-специално финансови транзакции, които, върху, по които трябва да се извършват разследвания. Нека ви дам един пример на 17 август 2017 година, преди две години, в Барселона на Рамбла имаше терористична атака. Няколко часа по-късно имаше втора терористична атака а, с а, ножове. Испания поиска от Европол да направи разследване, което по въпроса и бяха, даден, да, бяха предоставени 24 а, възможни а, линкове към съответни операции но можем да кажем, че, че тази а, програма а, е все по-стойността и по тойността предвид терористичните атаки, които бяха извършени в Европа. А, от, имаше 202 искания от страна на Съединените щати срещу 192 в, пред, в предишният етап. Всичко, всичко, всичко това до, доведе до а, много по-голям брой а, операции. Виждате, че Съединените щати са предоставили много повече информация на Европейския съюз. Е, целта обаче е само да се води борба с тероризма. Европол прави оценка на искането и се уверява, че наистина има основания за искане на подобни данни. Данните могат да бъдат обработвани само ако става дума за, целен, за целенасочена и точно специфична анкета. като цяло методите на работа отговарят на изискванията, залегнали в споразуменията. В доклада се казва, че всички а, извлечени данни, които вече не са необходими, трябва да бъдат заличени в рамките на а, 5 години, но също, също така а, бе а, упоменато, че е, някои извлечени данни не са били е, извлечени, не са били заличени в рамките на 5 години. Знаем, че до тези данни обаче не е имало достъп е, междувременно. Те са били в е, хардуера, но никой не ги е, не, не е имал достъп е, към, до тях, както и други данни, които са били поискани, но никога не са били обработени и разгледани. ако няма достатъчни основания за изискване на а, съответни данни, този достъп може да бъде а, намерен. Говориме за извлечените дати и смятаме, че тези, тези данни трябва да бъдат още веднъж преразгледани и да бъдат заличени. В Министерството на финансите на финансите не винаги разполага обаче с необходимата информация. Ако, например, Данни са били прехвърлени в Испания на испанските органи. Министерството на финансите в САЩ не винаги знае, че съответната процедура е приключила, за да пристъпи към заличаване на датните. Затова трябва да има по-добра обратна връзка с цел по-добро качествено и количествено мен на информация. В заключение, докладът говори, че трябва да има по-добро прилагане на изпълнението на това споразумение с САЩ, както и увеличаване на значимостта му за Европейския съюз. Ще имаме нов преглед през 2021 година. Благодаря. И разбира се, ще отговоря на въпроси. Много ви благодаря, господин Мишел. Нека да чуем първо въпросите на координаторите. Мисля, че госпожа Сипел поиска думата от името на социалистите и демократите, след което преминаваме към останалите. Заповядайте, госпожо Сипел. Sorry, Chair, I think Извинявам се, но мисля, че координатора на НП трябва да започне. Maybe the EPP coordinator... Координаторът на НП според мен трябва да е пръв. Estaba hablando con la secretaria. ¿Tiene usted, eh... Извинете, говорих с секретарията. Вие поискахте думата, а секретарията не беше отбелязал но разбира се, госпожа Сипел е много мила, така че ви давам думата първи. Не държах да съм първи, но благодаря. Благодаря ви за интересното изказване, благодаря и за поясненията за това как работи а, това споразумение. Точна и надежна информация за тероризма и финансирането му е изключително важна за борбата с тероризма и да може да се изправят пред съд у нези, които извършват терористични действия. Споменахте нападението в Барселона, където е изпратено искане от Интерпол и за два часа сте отговорили. Това ли е стандартния срок? Казате, че има 402 искания от държавите членки в отчетния. Два часа стандартното време ли е за отговор или има голяма разлика за това колко време е нужно за отговор. За Европа това е една странна система. Бях в Европол, имаше един слайд за това как работят нещата и дори за данни, които има в Европейския съюз, понякога държава членка трябва да поиска е, да изпрати искане на Европол, Европол на американците, те взимат данните, изпращат ги на Европол и след това Европол ги връща на държавата членка. Надявам се през 21 век това да не се смята за най-ефикасния начин за събиране на важна информация. В доклада на Комисията за борба с тероризма Европейския парламент говореше за създаването на европейски TFTP дали комисията възнамерява по-настоящем да излезе с законодателно предложение в тази посока или пък след като сте анализирали споразумението ни с САЩ, бихте защитили европейски такъв. Благодаря ви. И сега вече, госпожо Сипел, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Няма да се връщам на дебата около TFTP, но ще се съсредоточа върху четири въпроса, защото те са важни. Първият ми въпрос е, казва се, че представители на органи за защита на данните трябва да са част от прегледа в това споразумение. Тези експерти участват в прегледа като експерти за комисията, а не в професионалната им длъжност или капацитет. Това означава това? Не могат да говорят какво мислят те, а Европейската комисия трябва да бъде посредник. След това нашия надзорник на Европейския съюз намерих едно пояснение – за част от прегледния период. Този надзорник на ЕС не е получил всички разрешения за достъп до документи и съответно в реално време не може да следи всички търсения. Как тогава може да направите оценка, че механизма за надзор функционира добре по време на целия период? Следващия въпрос и минавам към препоръките на комисията. Европейската комисия смята, че Министерството на, и, на финансите по член 4 прави оценка на посланията, географските региони, които са а, най- лесно отговарящи и най-малко отговарящи на търсения в такъв тип а, проследявания на финансирането на тероризма. След 9 години не се ли оказва, че събира прекалено много данни и Европейската комисия не смята ли, че трябва да препоръча нещо друго? Това вече бе ясно разписано в споразумението. Още нещо извлечените данни. Европейската комисия препоръчва Министерство на финансите да подобри своите механизми за това да запазва извлечени данни, за да се запазват данни за период, който е необходим за конкретното и следствени действия, за които се ползват. Може ли да коментирате факта, смятате член 6 алинея 7 всъщност не позволява на САЩ да съдържат или да запазват данни, последствия, които вече са приключили, но те продължават да го правят. Благодаря от името на Renew Европа, госпожа Интфелд. Uh, Благодаря, госпожо председател. Наистина, част от нас работят по тази тема вече доста време, така че сме запознати с нея. Вие сте запознати с нашите критики те си остават същите последните 9 години, едни и същи, защото основният проблем тук е, че до ден днешен те все още използват блок данни или блокове от данни, което е незаконно. Изненадана съм, че комисията казва, че е удовлетворена че от това, че споразумението се изпълнява надлежно. След това има доста препоръки по конкретни големи въпроси. Не разбирам как сте удовлетворени, след това имате такива препоръки. Както каза и Биргит Зипел, исканията не са достатъчно тесно ограничени в тесен обхват. Имаме само едно искане на месец, но всеки месец те искат всички данни. Това са блок данни. Има и въпроси около необходимостта да се запазват тези извлечени данни. т.е. 9 години по-късно, не само споразумението, но и изпълнението на това споразумение не отговаря на европейското законодателство. И три кратки въпроса. Споменахте възможност за търсения в блокове данни. Колко често се случва това? След това казахте, че, спомена, че споделянето информация с Министерство на финансите е по-добро, защото първоначално те нищо не ни даваха. Удовлетворени ли сме сега, че американските власти споделят цялата релевантна информация? И накрая, надзора на изпълнението на споразумението, как се извършва посредством съвместния преглед или и посредством редовния надзор надзор, извършван от съвместния съвет за надзор на Европол. Ако няма повече координатори, които искат думата, ще дам думата на комисията за отговор на първия кръг от въпроси. Um, Благодаря, госпожо председател. Ще отвърна въпросите един след друг. По отношение на стандартния период за отговор на искане от Европа, независимо дали от Европол или от държава членка, винаги е няколко часа, 2 до 3 часа, когато е спешно искането обаче когато има терористичен инцидент. Когато е нормално в кавички искането, тогава се отговаря в рамките на от 1 до 3 дни. Така отговаря Министерството на финансите на САЩ. Европол действа като център. Това е основната му задача. Това е в мандата на Европол да действа като такъв център. Когато държавите членки правят искания към Министерството на финансите на САЩ да филтрираме тези искания, ние можем да действаме или да аргументираме а, искането. Така че ние сме филтър в този контекст също, което е полезно. И в спешни случаи всичко това се прави посредством сигурни мрежи. Що се отнася до Европейска програма за последяване на финансирането на тероризма, не мисля, че аз съм човек, който може да коментира една такава идея. прегледът не посочи нужда да възникне такава програма. Що се отнася до бъдещата комисия, бъдещата европейска система, ще оставя това в ръцете на новата Европейска комисия и новия комисар, които да могат да отговорят. Техническа гледна точка няма допълнително така аргументация, която да проистича от прегледа. Въпросите на госпожа Зипел. разрешението за достъп до поверителна информация и за това, че лицето не е имало достатъчно високо ниво и не е могло да оцени търсенията. За да може да се извършва мониторинг върху търсения в рамките на Министерство на финансите, е нужно най-високото ниво а, на разрешение за достъп в САЩ и отнема в доста време да се, постигне, да се даде едно такова разрешение за достъп. Периода, когато не е присъствал, е имало надзорници от доставчиците на услуги, които са продължили работата, оценявали са, т.е. имало е постоянно надзор и когато лицето от комисията е получило достъп с най-високото ниво на, доп, на достъп, тогава са се проверили всички търсения назад за периода, в който той не е имал достъп. Тоест, прегледани са всички търсения, когато той е нямал достъп и е потвърдил, че търсенията са направени а, така както го изисква споразумението. Да, има няколко месеца, когато той физически не е присъствал, но експост е успял да провери или е могъл да провери. Прекалено много данни се събират. Това е нашата роля, това обсъждаме и с американците, да се опитаме да свием нещата и да има пропорционалност. И за това има и препоръки. за намаляване на данните, които се събират. Това е част от препоръките ни. Има някои държави, където може да се запита защо се събират тези данни, като например ЮАР или която и да е друга държава. Това е просто пример. и експост се вижда защо се избира тази държава и тогава се установява, че всъщност може там да има център за терористично финансиране, има финансови потоци, да речем, които преминават през тази трета страна, която и да е тя. Това е един постоянен процес. Не може да се каже, че в този момент трябва тази и онази страна. Не, това е една развиваща се заплаха ежедневно – защото терористите използват различни държави за прехвърлянето на пари и така нататък. Така че трябва да бъдем гъвкави и да се адаптираме. Що се отнася до извлечените вече данни, излязохме с препоръка да се заличат тези данни, когато вече не са необходими за следствията. Обясних също, че има и трудности. Има различни терористични казуси, които в момента текат и тези извлечени данни се използват за целите на прокуратурата и много често Министерството на финансите не е информирано, да речем, че делото е приключило. Затова искаме и държавите членки да подават информация. Американските агенции също трябва да пишат и изпратят информация на Министерство на финансите, че данните вече не са нужни за да бъдат представени пред съда. Е, това може да отнеме много време. Това отговаря на споразумението. Тези данни могат да бъдат а, съхранявани а, докато тече процеса в съда. След това въпроса на госпожа Интфелд. Има прехвърляне на данни като цяло, но търсенето е индивидуално. Тоест, в Министерство на финансите не прави такова търсене на данни на едро, а само по отделни случаи. По извлечените данни вече отговорих. Е, или масиви от данни, извинете. По търсенията, които са блокирани, няма съответна статистика за блокираните, но това се случва често има някои, които биват блокирани и тогава започва дискусия с анализатора от Министерство на финансите на САЩ, за да се види защо е блокирана и какво се е случило. Понякога търсенето е прекалено широко, оправданието, е примерно, че тече следствие от е, ФБР не е достатъчно ясно. Затова анализатор от Министерство на финансите се връща към надзорника и му обяснява как да бъде по-тясно търсенето. Това се случва по няколко пъти на месец, но никога не е имало случай на нарушение на споразумението. Всеки път при блокиране на търсенето е имало обработка а, в смисъла на споразумението за надзора от а, служителите за защита на данните. Наскоро имаше едно такова проучване. Не знам кога ще излезе доклада, но видяхме проекто доклада и той отговаря и на нашите заключения. Така че служителя, който отговаря защита на данните, ще излезе с доклад, но в този проект доклад няма нещо, което да противоречи на нашите заключения. Благодаря. Много благодаря и сега ще дам думата на депутатите, като ще имат максимум по една минута. Имаме шестима желаящи. Първо ще дам думата на господин Радев. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, бих искал да благодаря на господин Мушел за представянето на доклада. Информацията, предоставена съгласно Споразумението между Европейския съюз и САЩ относно борбата и изпращането на данни за финансови съобщения, е от съществено значение за конкретни разследвания, свързани с планиране и финансиране на терористични дейности. В доклада Вие споменавате оптимизирането на оценката на видовете съобщения по географски принцип. Дали може да ни дадете малко повече информация как точно ще става това? Бих искал също така да Ви попитам дали има достатъчно гаранции за опазване на личните данни от извършените проверки и по-специално да не се стига до търсене на данни, които да нямат връзка с тероризма или неговото финансиране. Надявам се механизмът, по който работи в момента споразумението, да продължи да се усъвършенства, за да можем и занапред да защитим максимално нашите граждани. Благодаря ви. Gracias. Eh, señora Brickmont, tiene usted la palabra. Merci, merci, madame la présidente. Merci. Госпожа Брикмонт, благодаря ви за представенето. Извинявам се, че пропуснах началото, защото се забавих. За мен е важно това, което се каза за превентивния аспект. Дали това предоставяне на информация може да помогне да се избегнат атентати на европейска територия. Това би трябвало да е наистина основната цел на сътрудничеството да се избегнат терористични атентати. Господин Карнер. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря и за интересното изложение. Колегите вече споменаха някои въпроси, използването на обеми данни. Това всъщност означава, че имаме предоставяне на данни месец след месец, но не виждам как това ни помага да се справяме с конкретни заплахи. Е, парламентът не искаше това като говорихме за съхраняването на данните. Освен това, би трябвало да има европейска такава програма, която да замени съществуващата система, а все още нямаме предложение за такава европейска програма. И накрая Европейското прес-съобщение от 2010 година. В него се казваше, че европейските граждани ще имат право е, на достъп до ректификация в Евразия. Но сега разбирам от вашия доклад, че това не се случва и че засегнатият гражданин не бива информиран, че неговите данни са в програмата. Накрая, На практика гражданина няма право на достъп, не може да направи проверка или промяна на данните дори и 9 години след влизането в сила на програмата, докато съветът казва, че би трябвало Европейската програма да замени съществуващата 5 години след влизане в сила. Не разбирам защо това не става. Благодаря. Моля ви, колега, придържите се към времето, което ви е дадено. Okay. Thank you, Madam Chair. Is it you? you are... May I speak? Благодаря ви, госпожо председател. Аз ще говоря повече от една минута, защото трябваше да се изкажа в кръга от координаторите, но не успях. Много ви благодаря за това, че вие описахте какви са практиките по тази програма. Имам въпрос по прехвърлянето на обеми данни. Колко страни са засегнати от тези заявки и колко от тях са от Европейския съюз? Втори въпрос за извлечените данни, данни до които всъщност има достъп. Във вашия доклад се казва, няма гаранция, че те ще бъдат съхранявани само докато тече разследването и че когато то приключи, ще бъдат изтрити. Въпросът ми е, има ли в САЩ изобщо някакви законодателни норми, които да изискват заличаването на данни по програмата след приключване на разследването? Или няма никакви вътрешни правила в САЩ в тази област? Има ли норми, също така, съгласно които Министерство на финансите бива уведомявано, че случаят е приключен. Бихте ли ми казали също така какъв е обема извлечени данни, които се съхраняват в момента? Не знам дали разполагате с статистика. И третият ми въпрос – Той е свързан с лице, което е поискало верификация. Но му е отговорено, че не може да има достъп до такава проверка, за да се види дали той е свързан с тероризма. Това много ме притеснява. Вие Гарантирате ли, че търсенето в базата данни е свързано единствено с тероризма и че има ефективен надзор? Накрая Съгласен съм с въпроса на госпожа Интвелт. Как можете да кажете, че сте доволен от изпълнението на споразумението, след като има толкова много случаи които показват, че очевидно то не се изпълнява добре. Извинете, че не си бях отбелязала както трябва и сега вече давам думата на госпожа Дали. Благодаря. Аз искам да се съглася с колегите. Това наистина е огромен проблем. Наистина става дума за прехвърляне на обеми данни към Финансовото министерство на САЩ. Е, до тези данни може да има достъп на по-късен етап. Европол ни уверява, че това ще е много ограничен достъп. Как да сме сигурни, че това ще се случи след като няма правно обвързващо изискване към САЩ? Както и омбудсмана заяви, тя трябваше да приключи своето проучване, тъй като й е бил отказан достъп до информация. Как може Европарламента да е доволен от едно такова споразумение с чужда сила, след като на омбудсмана се отказва достъп? Същевременно разпоредбите по техническите му данности така и не бяха показани на съвета и на парламента. Аз се питам кога ние ще получим достъп до техническите му, дали, а, и също така изпълнени ли са всички препоръки на Европейския омбудсман. И госпожа Киничи. Благодаря, благодаря на госта за разказаното за системата ППФТ. Проследяването на средства се оказа един много важен метод за да за превенция най-вече на терористични атаки. Имам един въпрос, по-специфичен. Какви резултати, какви трудности по набирането на данни, събирането на данни излязоха към, по системата Авала. Това е изключително важен момент. Затова искам да ви попитам какви са трудностите, които срещате, най-вече, както казах по-рано, с придобиването на данни, съхранението на данни. Вие малко говорихте за превенцията на тероризма, но по-специално тази система за трансфер на средства ме интересува. Е, Благодаря. Три минути за отговор, ако обичате. Моля ви, много сбито, като отговорите на всички въпроси. Благодаря ви, госпожо председател. Предварително се извинявам, не мога за няколко минути да отговоря на всички въпроси. Имаше много въпроси. Господин Радев, убеден ли съм, че има достатъчни гаранции? Да, убеден съм. На госпожа Дали по същия начин отговарям. Ние трябва да се гордеем с Европейския парламент и постигнатото по програмата Нека ви напомня, вие отхвърлихте първото споразумение, тъй нареченото споразумение SWIFT. След това комисията трябваше отново да договаря и заради натиска ние добавихме надзора. За първи път в историята служител на комисията беше в Министерство на финансите на САЩ – за да направи проверка. Това не беше залегнало в първото проекто споразумение. Така че ние наистина проверяваме връзката с тероризма при всяко отделно търсене. Това е много по-добро от договореното преди. Ние, ние тук трябва да отчетем, че резултата се дължи на вашите усилия не може да се каже, че няма достатъчни гаранции. Вие сте тези, които ги добавихте. На госпожа Кремо, да, ние наистина имаме ясна информация по атентатите. Много често се случва атентат, но след това програмата позволява да разрушим цялата мрежа, довела до атентата и така всъщност избягваме други атентати, защото ние разполагаме с информация, до която не винаги полицията има достъп. По този начин избягваме атентати на европейска територия. След това обемите данни се прехвърлят от доставчика към САЩ. Сега това се прави от Европол, но след това до тези данни достъп няма Министерство на финансите, достъп има само при индивидуални търсения. По е, Европейската програма вече казах достатъчно, няма нищо да добавям. Колко страни са засегнати, това е класифицирана информация – Ние имаме своите примери. Работим и с надзорника по защита на данните. Смятаме, че се работи пропорционално, но препоръчваме да се отиде и една стъпка по-далеч. Като цяло сме доволни от споразумението. Той има огромна добавена стойност в борбата с тероризма в Европа – Работим по-добре, отколкото в предходния период. Добавената стойност се увеличава ежегодно. За жалост в Европа има все повече терористични атаки и все по-голяма заплаха, но като цяло ние сме доволни, въпреки че има какво да се подобри в изпълнението. За извлечените данни няма норми в САЩ, които да задължават тяхното Министерство на финансите да ги заличава или пък правоохраняващите органи да връщат тази информация към САЩ. Но няма и изискване Министерство на финансите да се уведомява, когато разследването е приключило. И последното на госпожа Киничи отговарям. Пред какви трудности сме изправени? Трудността е, че терористите са запознати с тази програма и внимават, но въпреки това все още правят грешки. Затова и програмата има добавена стойност. Най-напредналите организации сред тях използват криптовалута или парите се предават на ръка. Това няма как да бъде засечено от програмата и въпреки това програмата предотвратява лесния достъп при паричните трансфери, така че тя функционира и е много полезна в това отношение. Ние затрудняваме терориста в достъпа му до пари. Благодаря. Много благодаря, господин Мусел. С това приключваме тази точка и преминаваме към следващата и последна съобщение на Комисията до Европейския парламент и съвета на СОКИ във връзка с регламента относно рамка за свободното движение на, на нелични данни в Европейския съюз. Регламента 2018-1807 задава правната рамка за свободното свободния поток на нелични данни, данни различни от личните, които са предмет на общия регламент за защита на данните. За да има правна сигурност, комисията излезе с насоки, които поясняват какво означава лични данни, нелични данни или смесени. Сега давам думата на комисията господин Шастане, който завежда ГД Конект. Имате максимум 15 минути. Здравейте, дами и господа! Много благодаря, госпожо председател, за вашия увод. Благодаря и на Европейския парламент за това, че обръща внимание на свободното движение на нелични данни. Наистина, данните са много важни за новите бизнес модели – развитието на роботиката, съвместното производство, необходимо е да има споделяне на данни между бизнеса и частния сектор. Тези данни трябва да могат свободно да се движат в Европейския съюз. Но трябва да има сигурност, трябва да знаем, че защитаваме личните данни и правото на личен живот. Изключително важно е хората да имат доверие – на цялата територия на ЕС. Същевременно искаме бизнеса да има правна сигурност и да знае какви норми трябва да изпълнява. Именно за това Европейският парламент, когато се договаряше предложението на комисията по нелични данни, поиска комисията да излезе с насоки. Сигурно знаете, че свободното движение и регламента за него започна да се прилага на 28 май тази година. Този регламент създава правна сигурност за бизнеса при обработката на данни, най-вече бизнес данни от неличен характер, навсякъде на територията на Европейския съюз. Необходимо е да има доверие в обработката на данни и да се борим с продажбата на данни. Член 3 от регламента гласи, че до 28 май 2019 година комисията ще излезе с насоки за изпълнението на регламента и връзката му с регламента за защита на данните особено при групи данни, които съчетават лични и не лични. Това е типично, например, при Европол. Нека ви уверя, насоките бяха разработвани още в самото начало, заедно с колегите от ГД Юст в комисията и също така Европейския надзорник по защита на данните. Получихме много полезна обратна информация, за да можем да съставим този документ. Целевата група за него е най-вече бизнеса. Искаме да помогнем на бизнеса да се възползва от свободното движение на нелични данни. И двата регламента дават много необходимата правна сигурност. Насоките всъщност обясняват различните понятия лични данни, нелични данни, принципа за свободно движение – на двете категории данни в ЕС, изискването за локализация и по двата регламента и накрая понятието за преносимост на нелични данни. Както вече споменах, от практическа гледна точка, обикновено данните са а, смесени, лични и нелични. Така че в, в регламента се казва, че тук регламента обхваща само не лични а, данни, че се че се а, прилага за другите данни, се предлага общият регламент и няма препокриване или някакво смесване или неяснота при прилагането на два регламента. Въпреки това, насоките навлизат в подробности относно а, прилагането на всеки един от регламентите. В а, насоки. В насоките има практически съвети за за приложението на всеки един регламент по-отделно както и взаимоотношенията и връзките между свободните потоци на нелични данни и приложението на общия регламент. Общият регламент дава възможност за свободно движение на личните данни и за това е много важно, че насоките при настояват на това, че общият регламент е всъщност законодателен акт на за хармонизиране и за разлика от регламента за движение на лечните данни. Нещо друго, на нещо друго искахме да наблегнем в тази нас тези насоки забрана за изискване за а, място, където да бъдат а, а, събирани а, данните. А, за да бъдат премахнати бариерите за предвижване на, те, на движение на тези данни. От това, за това се а, въведе забрана за, на изискване за локализиране на базата данни или на данните. Комисията също така въведе и нова дефиниция, по-специално дефиниция на неличните данни. Виждаме, че нашият подход за дефиниране на нелични дан... данни дава възможност за, изве... за прилагане на известна гъвкавост, както и, а, и гаранция, че тези правила наистина могат да се прилагат от съответните бизнеси, малките и средни предприятия, като например е, интелектуалният интелект дава възможност да се премахне анонимността на данните. В момента обаче когато тези данни вече не са анонимни, то те попадат веднага в обхвата на общият регламент. Тоест, дава се възможност за бързо и лесно минаване от единия регламент към другите, с като същевременно не се създават допълнителни препятствия за бизнеса Аз исках също така да посоча и друга категория данни, които са в обхвата на насоките, така наречените данни под псевдоним, когато лич, личните данни се заместват от някакъв символ или от някаква цифра и е необходимо допълнител, допълнителна процедура за идентифициране на лицето. Това е възможно, когато има, а, разполагаме с дипъл, допълнителна информация, т.е. когато можем да работим едновременно с два масива данни. Наистина в насоките се обяснява, че благодарение на въведената дефиниция няма вече опасност от объркване категорията на данните на лични и нелични. И още няколко аспекта на неличните данни. По принцип тези данни нямат за цел идентифицирането на отделна личност или това са данни, които са деперсонифицирани и съответно са вече анонимни. Като става, става дума за обикновено за, за данни, свързани с е, бизнеса или данни, които са агрегирани так по начин, по който вече не може, нищо не ги свързва с отделна личност. Um, uh, clear, uh, and... uh, разделението, ясното разделение между лични и нелични данни не винаги е много ясно и затова понякога им има така един общ масив е, на данни. Затова можем да, да считаме, че повечето масиви данни, с които разполага бизнеса, са така наречените смесени масиви, е, в, в е, които има голямо количество не е, лични данни и в крайна сметка обаче да накрая да речеме има един подпис, който въвежда е, персонализирането на, на данните. Същото въжи за е, данни в, и от банковите и финансови институции, които могат да бъдат свързани с отделно лице. Имаше много е, въпроси, свързани с е, невъзможността от разделяне на, на данни и, и на масиви данни. Е, опитахме се да излезем с дефиниция и да опишеме нещата, за да станат много по-ясно, като например даден, даден масив съдържа лични и нелични данни и а, които обаче от техническа гледна точка просто не могат да бъдат разделени или разграничени или ще бъде или процесът ще бъде прекалено скъп за бизнесът. Това са примери, които, с които можем да е, опишем или изясним това, което се съдържа в е, насоките. Тези насоки са от огромно значение за бизнеса. Разбира се, те нямат е, задължение да разграничават или разделят различните видове е, данни. Те, продъл... те могат е, разбира се, да работят с така наречените смесени масиви, като обаче се спазват съответните разпоредби на регламентите. На регламент. и както казах в съм, съм, съм, самото начало, а, Е, общият регламент а, определя защитата на личните данни, а, а регламента и насоките тези на нелични. И преносимостта на данните и с ние обясняваме различните аспекти на преносимост и различните видове преносимост на данните. В член на 20 на общият регламент се е, определя правото на отделната личност да си изискат обратно данните и да ги предоставят на Е, друг провайдер на услуги. В регламента за нелични данни съществува един автоматизиран метод на регулиране при пренасенето или прехвърляне на данни, по-специално към облак, об, облачни услуги. в работната група по изработването на правилата участваха всички заинтересовани лица, включително представители на така наречените облачни услуги. Мисля, че ще спра до тук. Благодаря ви за вниманието. Надявам се, че тези насоки ще бъдат от огромно значение и полза за бизнеса. Тяхната цел е да обяснат на бизнес средите как, какво трябва да правят, за да прилагат разпоредбите на общият регламент, като същевременно се възползват от възможностите за пренос и свободно движение на нелични данни. Благодаря, господин Шастане. А преди да дам думата на всички от тези, които я поискаха, да, в момента сме в 21 век тех, технолог, технологиите са се променили, но основните права не. Така че това въжи и за основните права и за данните на всеки един от нас. Сега, кодекса за поведение. Имам въпроси и съмнения около, около него. и говор, говор, говор, говорите за неразделяемост на данни. това също така ми, с, ми ме кара да си задавам въпроси. Като съжалявам, но не успяхте да ме успокоите и да, да ме а, да, да, да, да, да, да ви доведе. Така че много ви съжалявам, може би това е лично, госпожа. The continue. Стана доста късно, така че ще мина на немски, защото така ми е по-лесно. Ich habe die Debatte zu diesen Guidelines und die gibt es ja erst seit Mai. С този дебат по указанията, тези указания са от май тази година, трябва да кажа, че следя какво се случва. И а, като изслушах комисията, ако се опитам да дистилирам казаното, казвате, има различни данни, но само ако има някакви подозрения, че лични данни може би са въвлечени по някакъв начин, бихте приложили регламента за защита на данните. Може би е добре винаги да се прилагат обаче тези правила. Ако може така да го кажа. Въпросът е, случва ли се това? Има ли дружества, които казват, не, това не са лични данни, така че няма да прилагам общия регламент? Аз съм съгласна с председателката. Трябва да има ясно правило, а не само някакви указания. Мисля, че това ще е по-добре. Не да има насоки, а да има правила. Как правите разлика? Кога има лични данни, кога няма? И това е доста дебатируемо. Представителят на комисията накрая каза, че ще седим сега и ще гледаме какво се случва. Но ако погледна каква е практиката, след приемането на законодателство, в момента до който то се приложи, минава много дълго време преди държавите членки да се запознаят с нещата. Едва ли ще е нещо различно с тези указания, насоки или както ги наричате. Съгласна съм с казаното от председателката. Ако искаме в края на идната година нещата най-късно да бъдат задействани и базовия регламент и насоките да бъдат разгледани, и може би тогава нещата трябва да се забързат и да видим как ще се прилага и къде все още може да възникнат проблеми. Господин Брери. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на вас за представенето. Имам два въпроса. Първият е за а, агрегирането на данни, за да станат те анонимни. Има ли някакъв прак за това колко единици трябва да бъдат агрегирани, за да станат те анонимни? Например, ако има едно семейство а, или битови данни, колко дома, домакинства, извинете, трябва да бъдат агрегирани, за да може да се смята едно изследване за анонимизирано анонимизацията на интернет протокол адреси, IP адреси. Ам, има ли насоки за това колко цифри трябва да бъдат махнати от адреса, за да може данните да се смятат за анонимни? Сигурно знаете, че Обединеното кралство сега каза съвсем ясно, че ще създаде централизирано проследяване на ползването на техния вебсайт и тогава вече възникват такива проблеми с анонимизацията на данните на потребителите. Благодаря. Благодаря. Сега мога да дам думата на комисията. Okay, many thanks for... Много благодаря на колегите за изказванията и въпросите. Съжалявам, че не съм успяла да ви убедя, че насоките всъщност гарантират използването на правилата за защита на данните. Това всъщност е в центъра на насоките. Има много ясни правила за защита на данните, работим по тях много отдавна, за да разработим общия регламент и насоките всъщност гарантират, че общия регламент се прилага. И мисля, че това бе в центъра на насоките, които изработи Европейската комисия. Тези насоки просто допълват тези два законодателно акт, а, законодателни акта, където са изложени вече съвсем ясно правилата. Насоките обясняват взаимодействието между а, двата законодателни акта, но те не си противоречат по никакъв начин. Така че, ако някой има съмнение в определен случай кое да приложи, винаги може да приложи общия регламент за защита на данните GDPR. Ако има дори съвсем малка част лични данни някъде в една смесица от данни, тогава се прилага общия регламент задължително. Това е основното послание. за допълнителни подробности. Насоките са доста ограничени и ние не можем в насоките да изборим всички видове категории данни. Вие споменахте част от тях. И по-специално прага за натрупване или агрегация, или пък вида лични данни като IP адрес. За тези допълнителни подробности трябва да разчитаме на механизма който се задейства от общия регламент, а това е съвета защита на данните и националните органи за защита на данните. Те трябва да дадат допълнителни указания по тези конкретни аспекти. Имаше насоки, които бяха разработени от работна група 29 за анонимизацията и псевдонимизацията. А, все още те са указанията, които или насоките, които са валидни. След това други конкретни подребности, които излизат. Трябва да има дебат между националните органи за защита на данните и допълнителни насоки с одобрението на съвета защита на данните.